Uh, Уважаеми колеги, добро утро. Welcome to... Добре дошли на заседанието ни на нашата комисия. Позволете първо да започнем с точка 16, съобщение на председателя – Става дума за решенията, взети от координаторите. Първо да ви информирам, че госпожа Регнер е определена за докладчик за последния случай във връзка с немане на е, имунитета на Яниш Корвин Мике. С докладчици ще бъдат е, определени за общото европейско търговско право във връзка с случая. Нашата комисия е за трябва да по поиска други комисии, с които да работи за във връзка с а, е, а, е, документа, с акта за единния цифров пазар. Ние ще определим един пълноправен член, докладчика и трима подгласници от различни политически групи които ще се включат в е, групата за а, Дигиталния съюз. Господин Звевка, заместен от господин Джамбаски, ще бъде нашия член в комисията в, към комисията Либе по за, е, наказателно право. Ние ще, няма да изготвяме становище по бюджета, но ще е, внесем направо изменение по бюджета, което ще се приеме през, които ще се приемат през юли. Подобно на е, бюджета за 2015 година, комисията може альтернативно да реши да предостави мандат на докладчика. Освен това, координаторите приеха приотни проекти за модела за европейски, членовете на Европейския парламент и второ и използване на е, от, открити данни от, от линкове в законотворческия процес, по-специално в, бюджета за, в процеса за изготвяне на бюджета. Е, е, във връзка с консолидацията на европейското законодателство бе проведено обсъждане. Мисията в Украина ще бъде координирана с групата, с комисията Инта, също и посещението в Вашингтон. Ще запитаме имко дали членове ще се включат в други мисии председателя на Европейското патентно ведомство ще бъде поканен на бъдещо наше заседание, като нашето заседание ще постави устен въпрос относно частните фалити. Това са съобщенията, които имам да направя в качеството си на председател, а сега можем да продължим с точка 17, представена от правната служба относно процедурите на кодификация и преработване. Така че Нека чуем представителя на правната служба, госпожа Мартин. Добър ден, господин председател. Тази сутрин бих искала да ви представя работата на правната служба в рамката на упростяване на законодателната дейност, по-специално кодификацията и преработването на законодателни актове. Може да ви се струва, че това е изключително бюрократично и техническо начинание. Все пак целта е да доближим законодателството законодателството до гражданите. Факт е, че законодателството на Съюза често се променя и това става често в доста фрагментирано. Несъмнено сте виждали законодателни предложения, които съставляват изменение на част от текста има даден член, който замества друг член е, и по този начин се оказва, че в действащото законодателство. Има 3-4 изменения, текста се раздробява и така нататък. И службата за публикации е, в Люксембург изготви консолидиран текст след няколко проверки. И, и това е всъщност практически приложимия текст. Но този Текст се оказва, че не са в сила. Това са текстове, които отразяват обикновено точно и коректно законодателството, но не са в сила, което води до намаляване на правната сигурност. За решаване на този проблем през 2004 година бе създадено междуинституционална служба с цел да изготви пр- процедура, доста стегната и бърза, за консолидиране и кодифициране на, на, на текстовете от законодателството. След това през 2002 година бе създадено друго звено за преработване на текстовете. За какво говорим? Става дума за следното. В момента, в който стане промяна в корпуса на текста, консолидацията и кодификацията, ако предпочитате, се извършва едновременно и резултат от правната процедура съставлява направо един ясен текст, който е в сила и по инициатива на нашата комисия бе поискано преработването да бъде част от нормалната процедура и система за промяна на законодателните актове. Това съществува от доста време и се прилага и днес. Регламентът на парламента отрежда специална, особено важна роля на вашата комисия. Е, вие по кодификацията отговаряте вие, а е, по преработването е изработено, имаме становище на комисията, е, като се отбелязва, че трябва да се извършва коректна промяна на текстовете. И ние от правната служба под ръководство на господин Кличи отговаряме за техническата дейност, която последва след изменението и консолидацията на текстовете. Е, това води до една е, важна дейност, тъй като е свързана с качеството и доброто техническо редактиране на законодателството и транспонирането на директивите. От така погледнато смятам, че тази дейност е изключително полезна в духа на по-доброто законотворчество. За това ще дам думата на господин Ричи, който ще ви обясни за какви точно технически дейности става дума в този контекст. Добър ден, благодаря на госпожа директор, като благодаря господин председател. Искам само да ви обясня какво точно правим е, като техническа дейност в, по отношение преработването, а другите, колегите ми ще представят останалите дейности, за които говори госпожа директорката. Е, постигнато е междуинституционално съгласие, е, като а, това стана във връзка с различните законодателни дейности, като официално всъщност очакваме опростяване на текстовете преди да се стигне до публикация. Тоест става дума за нещо много деликатно, остава, става дума за промяна действащи законодателни актове, като идеята е да се ускори ускори приемането на изменените текстове, защото в противен случай винаги рискуваме да изоставаме от последните промени, е, изменения, което няма да доведе до постигане на целта. За тази цел е, с съответните институции поеха ангажимент да е, осигурят ускорена процедура в пълно съответствие с договора, както за кодификацията, така и за преработването. За тази цел трябва, разбира се, да сме сигурни, е, че тези, всичко е направено изрядно. И това е целта на становището, изготвено от трипте правни служби на парламента, съвета и комисията, за да се гарантира е, сигурното прилагане на кодификацията и преработването. Е, чисто технически това означава, че не става дума за промени по същество, освен езикови и технически изменения във връзка с постоянно действащото законодателство. Ние провеждаме тристранни е, срещи под председателството на комисията, на трите правни служби и обикновено резултатът е едно становище, което обикновено съдържа документ за установяване изрядността на свършената работа и някои технически бележки, свързани с изменения в представенето на документа, което е необходимо, за да може приетият акт да е в пълно съответствие с действащото законодателство. Тези изменения в последствие тези становища са и мнения се вземат предвид от юристите-лингвисти в тяхната работа започна много мащабни действия по кодификацията в резултат на решението от 2004 година. След това парламентът постоянно настояваше преработването да става също под като редовна процедура. За съжаление, това все още не е така и ние настояваме постоянно във връзка с редица, пътува за това във връзка с редица предложения. Така че кодификацията, която е по-скоро техническа дейност, върви добре. Що се отнася до преработването, където става дума за обединяване на измененията с кодификацията, там, за съжаление, нещата не са толкова добре. Така че тук може би трябва да се запитаме какви са възможните решения. Ние поддържаме контакти с нашите колеги от комисията, за да насърчим вземане на предоставяне на съобщения винаги, когато това е възможно. Смятам, че можем да подскажем и в рамките на е, следващи срещи, че комисията е, трябва да прояви по-голяма инициатива по този въпрос. Сега позволете да дам думата на колегата Мендола за другите дейности по контрол на качеството и транспонирането на директивите, по които отговарят другите звена и служби. Thank you, Mr. Благодаря, господин председател activities, uh, screening of legislation and transposition uh, of directives. Накратко ще се спра на работата по директивите. Сега по отношение на скрининга на законодателството, вече от три години го анализираме, включително и законодателните предложения, внесени от комисията, като ги сравняваме с критериите за по-добро, по-добра законодателна дейност, формулирани през 1998 и 2003 от решенията за междуинституционните споразумения. Тези критерии включват два вида изисквания. Първо по отношение на структурата и представянето на предложението и второ предложение, изисквания, свързани с обосновката. По отношение на първият набор от изисквания – трябва да се каже, че те трябва да включват е, обяснителен меморандум, е, уводна част, е, дефиниции на понятията, ако това е необходимо. В това отношение те могат да бъдат доста кратки. След като разгледахме над 100 предложения, стигнахме до заключението, че критериите прияти в междуинституционното споразумение, е, е, се спазват. Предложенията отговарят на тези изисквания. Е, вероятно преди 15-20 години заключението не би било такова, но така е днес. Откроиха се няколко случая, в които примерно липсваха необходимите точки в преамбюла които би трябвало да бъдат включени, но това са по-скоро изключения. По отношение на вторият набор от критерии, резултатите не са толкова задоволителни, а именно обосновката на предложението. Съгласно междуинституционните споразумения, в е, обяснителният меморандум, който принадружава предложенията на комисията, е, трябва да са обосновани е, изискванията по отношение на пропорционалност и субсидиарност. Тук с по възможно най-прост и ясен начин трябва да се обясни, че предложението не излиза извън рамките на това, което е абсолютно необходимо, за да се постигнат определени резултати. И какво е необходимо да се направи на европейско равнище? В обяснителният меморандум почти винаги има дял, който е посветен на пропорционалността и субсидиарността, но установяваме, че в повечето случаи тези раздели не са е, задоволителни. Те се състоят от е, стандартни фрази или така наречената кръгова логика, е, като не се обяснява защо предложението не надхвърля абсолютно необходимото. Разбира се, има и случаи, в които предложенията е, са придружени от е, подробни обяснения по отношение на тяхната съразмерност и субсидиарност. Е, Когато, колкото се отнася до оценката на въздействието, установяваме, че всички предложения са придружени с а, обяснения за подобна оценка, съответно административните процедури които трябва да бъдат изпълнени. Какво липсва в тези предложения? Това е обяснение на връзката между заключенията, правени от оценката на въздействието и различните възможности, които оценката на въздействието откроява. Какви са главните възможности който предлага предложението. Значи от една страна трябва да знаем какви са заключенията на оценката на въздействието и второ какво се предлага. Може би експертите могат да установят подобна връзка, но тя не е изрично описана, така както ние очакваме да установим какво свършихме ние? Фактически главната ни работа беше статистическа, основа на формуляри и добавяхме забележки в, полетата на съответните документи. Сега, дали вие се интересувате от нашата работа? Е, искаме да знаем и какво бихме могли да ви предложим, което да бъде от полза за вашата дейност. И накрая е, няколко думи за транспонирането на директивите. В миналата година насам се опитваме да следим как страните членки транспонират директивите и дали го правят е, своевременно опитваме се е, да видим какви са връзките между страните членки и комисията, те дали са уведомили комисията за това, че директивите са транспонирани своевременно. Използваме EULEX, където в момента е включен дял за националните мерки, националните мерки по транспониране на законодателството. Резултатите от тази работа не са особено задоволителни. Защото установяваме, че в тази част на Еолек, тази част на Еолекс е, не е особено точна. Възоснова на това, което Еолекс ни издава, може да установим, че в повечето случаи страните членки не отговарят е, и не транспонират е, законодателството на време. Но нашите собствени изследвания показват, че в много случаи всъщност е, са прияти законодателни актове, които транспонират новите директиви, нещо, което не личи в Еолекс. Тоест, какво е заключението? В момента не разполагаме с инструменти, с които да изпълним а, тази задача достатъчно прецизно. Благодаря. Мисля, че от името на цялата ни комисия трябва да изразя нашата благодарност за тази информация, която има значение не само за всекидневната работа на нашата комисия и на секретарята, но особено за предстоящото междуинституционно споразумение – е, това, което е, вие ни казахте, може да помогне значително при преговорите за бъдещето междуинституционно споразумение. Благодаря, може би някои от депутатите имат въпроси. Господин Манио Пинто. Не знам а, искам да формулирам следният въпрос. Трябва да напомня колко голямо е значението на процедурите по кодификация и преработване. Това е работа, която е необходима и е в полза на всички европейски граждани и на всички европейски предприятия. Защото по този начин ще се гарантира правният мир правната сигурност и лесния достъп до законите. Кодификацията в момента е много напреднала по отношение на материалното право. Трябва да се каже, че сегашното състояние на нещата много често е източник на грешки, на объркване, текстовете са трудни за ползване, създават се правни проблеми. С една дума, онези, които имат нужда от ясни правни решения, ще имат огромна полза от кодифицирането на законодателството. В момента не разполагаме с инструменти за приключване на тази работа. И затова смятам, че парламента и на първо място нашата комисия трябва да вземе мерки, за да се създадат инструменти, така че работата по кодификацията да продължи и да приключи колкото може по-бързо. Благодаря. Any other? Има ли други желащи да се изкажат? Господин Андерсън. Um, I've been asked by people who were here during the last е, бях помолен да попитам от бивши депутати, защо има по-малко кодифициране от страна на комисията по време на този мандат в сравнение с предишни. Същото се отнася и за преработките. Знам, че го споменахте в своите изказвания, но може ли да кажете нещо повече по въпроса? Е, Всъщност, отговора трябва да го даде комисията. Можем само да гадаем къде е проблема. А той е за преработките, не за кодифицирането, че понякога комисията казва, че правото за, на законодателна инициатива е заплашено. Често, когато има преразглеждане, има една част, която чисто и просто се кодифицира, и след това има нова част. Чисто теоретично, парламентът и съветът, като законодатели, могат да внасят промени само в новата част, а не в старата. Но и двете институции, парламента и съвета, често правят изменения към немодифицируемата част на законодателното предложение. Ето това е проблемът. В процедурния си правилник имаме един член, който се опитва да ограничи броя на измененията в тази част на а, предложението за преработка. Но това отвори вратата за голяма гъвкавост при преценката дали е необходимо изменението за целите на общото звучене на текста и има изменения върху кодифицираната част или към кодифицираната част, които са в голямата си част от съвета, много повече отколкото правим ние. И комисията вече не може да контролира това, Моят опит показва, че това е причината. Опитахме се да променим процедурния правилник преди години, но в крайна сметка ново изменение в пленарната зала промени закон, а, извинете, члена, за който ние искахме по-голяма сигурност и сега вече могат да се подават всякакви изменения, дори към немодифицируемата част. Не може да се гарантира на комисията, че правото на законодателната инициатива и се гарантира. И може би ще има още повече преработки. Благодаря. Правната служба на комисията иска ли да каже нещо? Господин Чимали е тук. Thank you very much. Благодаря. Благодаря на правната служба на парламента за това, че изложи основните причини, поради които Европейската комисия по-настоящем не може да подава на законодателя толкова много предложения за преработка, колкото би искала. светлината на разширеното тълкуване на приложимия процедурен правилник на парламента, според нас погрешно се смята, че все още е възможно и парламентът, и съветът да правят допълнителни изменения които са различни от първоначалните предложения за изменения, включени в преработения текст, предложен от Европейската комисия. Имаше много крайни реакции, имаше обмен на писма между председателите на парламента, на Европейската комисия по този въпрос и Разбира се, и двете страни искат този въпрос да бъде разрешен вероятно с известни промени на правилника за работата на Европейския парламент. Но разбира се, тук Европейската комисия няма думата. Благодаря. Thank you as well. Благодаря. Не виждам други желащи за изказване. И за това ви благодаря първо за представянето. Искам също така да кажа, че предложението на господин Мандула да участва в тази процедура е чудесно. Обсъдихме в секретарията и секретариатът ще поддържа връзка с вас за да се напишат някакви заключения от това представане и те да бъдат подадени на всички членове. Те са много интересни, пък и много важни. Благодаря ви за присъствието ви днес тук. Uh, now, uh, we и така, Продължаваме с шеста точка. Consideration of a draft report. Проекто доклад за прилагането на европейското законодателство. Господин Хризогонос има думата. Благодаря, председател. Уважаеми колеги, преди няколко месеца ми дадохте задачата да изготвя доклад, който да даде реакцията на Европейския парламент на 30 и 31 годишен доклад на комисията относно контрола върху прилагането на европейското законодателство а, изключително важно беше да включа в този доклад оценка на въздействието на бюджетните съкръщения върху прилагането на основните права на човека в държавите членки. Периодът, който е включен в тези два годишни доклада на комисията, ни дава възможност да засегнем този въпрос поради факта, че поради този по, че такива бюджетни съкрещения бяха наложени на държавите членки от Тройката, Европейската Централна банка, Европейската комисия и МВФ. В а, тази светлина съм се опитал да покажа, че прилагането на европейското законодателство не е било разглеждано в достатъчна степен в миналото. Не е само а, важно как се транспонира, тълкува и прилага законодателството от страна на държавите членки, но става въпрос и за това как самите европейски институции тълкуват, зачитат или не зачитат а, първичното европейско законодателство, когато приемат вторично такова и до каква степен те помагат на държавите членки а, правилно да прилагат същото или им създават пречки. 17 член от договор за функционирането на Европейския съюз казва, че Европейската комисия е пазител на договорите. Комисията трябва да наблюдава как се прилагат основно полагащите договори, което означава не само как ги изпълняват държавите членки, ами и каква е практиката на институциите, когато те приемат вторични законодателни актове, с които нарушават първичното законодателство, част от които сега е и Хартата за основните права. Макар, че е вярно, че основната отговорност за правилното прилагане на европейското законодателство е у държавите членки, това разбира се не означава, че европейските институции могат да нарушават а, първичното, когато произвеждат вторично когато налагат социално-економически и други политики. И накрая, докладът ми не иска да а, урони престижа на значимостта на прилагането на европейското законодателство, придобито през годините, но, казвайки това, трябва да се хвърли светлина върху друг важен аспект, имайки предвид последните развития в а, отделни държави членки. С удоволствие ще ви изслушам. Thank you very much. Благодаря. Коментари, желания за изказване? Мистер Радев. Господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, резултатите в докладите показват, че ненавременното и неправилно транспониране на европейските директиви продължава да бъде основен проблем при прилагането на правото на Европейския съюз не може и да не отбележим ролята, която гражданите и неправителствените организации имат, за да гарантират, че държавите членки спазват правото на Европейския съюз. Жалбите, които те подават, са от ключово значение. Въпреки това, цялостното намаление на броя на официалните производства за установяване на неизпълнение на задължения през последните 5 години от близо 2900 на 1300 показва, че е намерено решение на проблема. Тук не може да не отбележим положителната роля на предварителните процедури по EU Pilot. Считам обаче, че в тази, процед... тази връзка е необходима повече прозрачност при тази предварителна процедура, за да може Европейския парламент и гражданите да бъдат надлежно информирани знаем че основната отговорност за правилното прилагане и изпълнение на правото на европейския съюз е носена от държавите членки но това не трябва да освобождава институциите на европейския съюз от задължението им да зачитат първичното право на съюза при приемане на законодателни актове. ето защо има голяма нужда от общо приложими за европейските институции правила в административните процедури. Само така можем да допринесем за еднаквото прилагане на процедурите и за равнопоставеността и адекватната защита на правата на гражданите. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря. Other comments? Има ли други коментари? Yeah you are welcome to, to have е, приканвам ви да направите коментари, защото до времето за гласуване в 10 имаме време. Е, там трябва да спазим времето. Или коментари, или почивка за кафе. Но тъй като не виждам желаящи да вземат думата, благодаря на докладчика приключваме тази точка от дневния ред и ви моля, бъдете точни няколко минути преди 10, за да можем точно в 10 да пристъпим към гласуване. Благодаря.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 Госпожи и господа, здравейте отново. Пристъпваме към гласуване. Моля, подгответе картите си за гласуване. Не приемаме карти виза. Пристъпваме към гласуване на изменението по директива 2007 36 за дългосрочните ангажименти. Имаме а, насърчаваме дългосрочната ангажираност, извинявайте, компромис номер едно. Кой е за? Against. Против. Въздържали се. Приема се. Yes. Uh, uh one... Изменение 143. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Настоявате за проверка? Господин Звевка, заповед. Благодаря. Господин председателю, по... искам да помоля за следното в рамките на гласуването. Когато искате проверка, това да, да става само от лица, които гласуват. Моля, не асистенти, съветници и така нататък. Това е объркващо. Председателят казва, да, да, изхождаме. Смятаме, че това е естествения, е, естествения ход на нещата. И така, моля, гласувайте. Да. Е, съоръжението ми за гласуване като че ли не работи. Е, бихте ли могли да смените мястото си, казва председателя. В конкретния случай аз гласувам за. So what, what can we do with that? So it's in the, in the car. Извинявам се, изглежда картата ми. Ще не взема необходимото, иначе ще давам знак с ръка дали гласувам за и против е, е, е, така, това ще бъде индивидуално решение, значи за вас. Друго не мога да предложа. Край на гласуването сега. Вие гласувате за, така ли? Не чуваме е, другата изказваща се. Очевидно става дума за технически проблем също. Председателят, е, картата ви работи ли? Да, очевидно картата е наред, но аз натискам бутоните и не постигам резултат. Председателят, извинявайте, но не можем да, да бавим гласуването. And so, so what's the... So is it possible... Може ли да проследявате ние да, глас, да, да гласуваме с колешката с дигане на ръка? Добре, казва председателят, прегласуваме. Изменение 143. Моля, гласувайте по електронен път. Yes, I close the vote. Край на гласуването. Ох, те си шушна аз си... It's, it's adopted. Приема се. Приема се. 144. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Сто четиридесет и шесто изменение следващото. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 147. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Екон 31. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се.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 Uh, изменение 42. За това са за, против. Въздържали се. Да, кажете. А, а, какво всъщност правим тук? Не виждам. Тук е отбелязано устно изменение това вече е включено в текст за гласовете. Като редовно или като е, устно изменение. Защото така при това положение бих възразил. Oral amendments can only be submitted by устни изменения могат да се приемат е, само, само единодушно. Председателя отговаря, извинявам се, устното изменение не е включено. Нека да гласуваме отново по изменение 42 без устното изменение. Кой е за? Против. Нека да проверим. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. It's working. Okay. Uh, close the vote. Adopted. Приема се. Компромис uh, И така, сега гласуваме по компромис 8. Гласуваме в, чат, в две части, разделно. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. We, vote on the, on the compromise as a whole, yes. We, we voted now on the split. Сега глас... нали гласувахме разделно, split vote. Господин Коферати настоява да проверим. Добре, разделното гласуване ще проверим електронно. Извинете, в компромис 8 има две части. Значи до сега гласувахме за първата част, предстои гласуване за втората част. Ако имаме такава ситуация, гласуваме винаги първо първо разделно и след това компромиса като цяло. Значи, е, но никога не гласуваме първо компромиса и след това. Добре, значи гласуваме разделно, казва председателя. Гласувахме разделно. Но, но и добиваме вотара, ме dice. Извинявайте, но трябва да гласуваме, както каза, звивка. От друга страна обаче гласувахме точно обратното. Така че според мен трябва да се повтори вота по отделната част и след това да се гласува по целия параграф. За съжаление стана грешка. Вие казахте да се гласува за целия параграф, а сега трябва да гласуваме по отделните части и чак тогава да се гласува по цялото изменение. To make it, uh, to make за да сме наясно, гласуваме още веднъж разделно по тази част. И след това ще гласуваме е, за целият компромис. Имаше предложение за електронно гласуване, така че моля разделно електронно гласуване. Against. Uh, and... Отхвърля се, а сега гласуваме компромиса като цяло. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Чуват се гласове за електронно гласуване от залата. Председателя казва, нека гласуваме електронно. Sorry, adopted. Приема се. Компромис 9. And once again we have a split vote. Отново разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Да, гласуваме разделно. Първа част. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисното предложение в цялост. За. Против Нека проверим по електронен път. Нямаме ясно мнозинство. Приема се. Изменение 10. Е, председателят се поправя. Компромис 10. Кой е за? Против. Приема се. Компромис 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12. Тук имаме устно изменение. Господин Корферати, предлагате устно изменение или какво? No. Не. Смятам, че трябва да се гласува. Извинявайте. Трябва да се гласува така, както подходихме преди малко, като започнем с последния сплит волт или разделно гласуване. 5. След това 4, след това 3, след това 2, след това 1, след това устното изменение и накрая компромиса, за да следваме логиката, която използвахме преди, която бе предложена от колегата Дзвивка. Господин Свобода, смятам, че това гласуване е крайно неорганизирано. Това е просто неприемливо за това трябваше да се помисли по-рано. Първо трябва да имаме процедура. Гласуваме ли е, устните предложения, гласуваме ли разделно, тук просто не е казано. Вие не казвате ясно, гласуваме ли за устните изменения, разделно ли гласуване ако предлагате устно изменение. Е, е, едно, аз възразявам. Ако сега гласуваме за устното изменение, аз съм против. Uh, if, if is... Ако госпожо Викстрем, вие възразявате на устното изменение, в такъв случай то не минава. Uh, а сега гласуваме разделно. Е, започвайки от номер 5. И така, гласуваме за номер 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Из 4 за против, въздържали се, отхвърля се. Номер 3 за, против, въздържали се, приема се, отхвърля се, извинявайте. Две, кой е за, против, въздържали се, Приема се. Номер едно. С кой е за? Против. Въздържали се. Отхвър... Отхвърля се. Държите да проверим. Добре, нека гласуваме електронно. Приема се. А сега гласуваме компромиса. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Compromise Uh, compromise number 13. компромис 13. Отново имаме разделно гласуване. Нека да започнем тук от едно. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Две. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Три. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега компромисът като цяло кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 14. Компромис 14. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 15. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Yes. Amendment 477. Uh, Изменение 477. Гласуваме електронно. Приема се. Четири, седем, осем. Моля, гласувайте. Adopted. Приема се. Четиристотин и осемдесет. Четири, осем, шест, поправя се председателя. Изменение четири, осем, шест. Моля, гласувайте. Приема се. Четири, осем, седем. Моля, гласувайте с дигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Изменение 84. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Раз... Изменение 141. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 85. За. Против Въздържали се. Приема се. Компромис А. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 89. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение Б латинско. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. С латинско. За. Против. Въздържали се. Приема се. Д латинско. За. Против въздържали се, приема се. Е, кой е за, против, въздържали се, приема се. Ф, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис гелатинско. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис хаш. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Компромис и латинско. За? Против? Въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. Екон 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. Изменение 130. За. Против. Въздържали се. Приема се. 131. За. Против. въздържали се, приема се. Компромис П за, против. Въздържали се, приема се. Компромис Q за, против против, въздържали се, приема се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. Екон 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега гласуваме за целия проект доклад. Господин Звевка. Исках да помоля господин председателя да направим две минути почивка за преди окончателното гласуване. Искаме да се консултираме. Председателят отговаря, разбира.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 продължим, искам да ви удомя, че три политически групи поискаха а, гласуването за мандата за пленарната зала. Но достатъчно ми подсказвате една политическа група да го поискала, но три политически групи поискаха това. Така че съгласно член 47, 74 правя се председателя, а това е възможно. Така че ще гласуваме сега. Господин Коферати? То да, трябва да се гласува по предложението. Е амисибиле ла пропо. Да, приемливо е предложението. Предложението трябва да се гласува, според мен. И аз мисля, че трябва да приключи гласуването с мандат за триалог. Uh, do you want me to read Искате ли а, да прочета а, текста на 74 ти член от правилника, първи параграф? Чета. Всяко решение на комисията за започване на преговори преди приемане на доклад на комисията ще бъде преведено на всички официални езици, раздадено на всички депутати, които присъстват. По искане на политическа група, председателският съвет може да реши да включи точката за разглеждане, дебат и гласуване в проекто програмата на пленарната сесия. В такъв случай се определя срок за внасене на изменения. Моето тълкуване на това правило е същото като, а, като вашето, т.е. решението трябва да бъде взето от председателският съвет. Нашата политическа група не е, е против гласуването в, на пленарно заседание. Ще проверим какви са изискванията на правилника. Daniel, Daniel Okay, ladies and gentlemen. След като се консултирахме с правната служба, продължаваме с гласуването така както е предвидено. А за мандатът е необходимо множество 13 гласа. Гласуваме за проекто докладът като тяло. Гласуваме електронно. That has been adopted. Приема се. А сега гласуваме за проекто резолюцията, пак електронно. И е, законодателната резолюция е приета. А сега гласуваме за мандатът. Пак с картите, ако обичате. Sorry, can we, can we do that again? Please, let's do it again. Да повторим. И резултатът приема се. Mrs. Wikström, yes. Госпожа Викстром, имате думата. И така, какво трябва да направим сега? По искане на моята политическа група, това е АЛДЕ, ако щете, вярвайте, поискам, съгласно член 74, да се изпрати въпросът на председателският съвет, който да реши дали да включи въпроса на следващото пленарно заседание или не. От ЕКАРЕ поддърж, подкрепяме. Момент, момент, господин председател. Групата на е НП също подкрепя това предложение. Господин Пинто, не, не сме били консултирани е, за да е, е, решим каква е позицията на групата. Ако координатора иска да го направи, а, може да го направи, но трябва, иначе трябва да обсъждаме, а, да подсъждаме въпроса в групата, госпожа Викстром няма право да говори от мое име, без да ме е консултирала. Но това няма е, е, е, значение. Аз представлявам група. Аз съм докладчик Сянка по този въпрос и искам да повторя това, което казах преди. Настоявам на него. Благодаря. Искам още един път да кажа, че групата на ЕКАРЕ официално подкрепя предложението. Пак ще повторя, една група е достатъчна. Една политическа група е достатъчна. Yeah. Uh, now, yes, Mr. Коферати. Господин Коферати. Искам да кажа нещо в политически план, а не по процедурен въпрос. Малко особен този начин да се приеме демократичния вод. Надявам се това да не се превърне в практика. Мистер Звевка. Не бързо роз... Не разбирам какво иска да каже господин Коферати. Ние сме съгласни с всички демократични правила, които са включени в нашия правилник. Защо се толкова очуден, след като изпълняваме правилника? След като правилника казва, ако някой е против резултатът от гласуване, може да го обжалва. Придържаме се към съответния член на нашия правилник. Това е всичко. Благодаря. Минаваме нататък, казва председателят. Там нещата изглеждаше са много по-прости по изменение на регламента за неплатежоспособност. Господин председател, съвсем накратко искам да благодаря на всички за сътрудничеството и се радвам, че този документ сега е приключен. Бяхме го приемихли в комисията още пред няколко месеца и сега може да гласуваме относно производството по несъстоятелност. Значи гласуваме за изменение на регламент 1346. Гласувайте с картите, моля. Приема се. А сега, по моя доклад, към обновен консенсус относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост, план за действие на Европейския съюз.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 против, въздържали се, отхвърля се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. Тринайсто изменение за за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка, проверяваме по 13-то изменение. Гласувайте, моля. Приема се. Четирнайсто изменение. За. против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се. Може би трябва да проверим. Проверяваме по 15-то изменение. Извинявайте, каза председателя, отказва се значи от проверката. По 16 то е, изменение за, против, въздържали се. Проверка по 16 измен... за 16 изменение. Приема се. 17 то за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Двайсто за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка за 20-то ли? Добре. Правим електронна проверка за 20-то изменение. Прието. С един глас 24-то изменение. 24-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А, втори компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 33-то изменение за. 33-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. 35. Отхвърля се. 36 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка за 36-то изменение. Приема се. Съжалявам, казва председателят. 39 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Проверяваме 39-то. Гласувайте, моля. Приема се. Четиристо. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41. За. Против. Въздържали се. Приема се. Искате проверка ли? Добре. На проверка гласуваме по 41. Имам въпрос въпреки че ангажиментите на съветниците и асистентите са ми ясни, но кой може да иска електронна проверка? Нека да се разберем, защото ако всеки може да поиска електронна проверка, не ми се струва, че това е вярната, правилния начин на действие. Вече говорихме по този въпрос в началото на заседанието и мисля, че е ясно. Само депутатите имат право да искат проверка на гласуването. Тоест, кой иска проверка на гласуването по 41. во Вие искате, добре. В такъв случай проверяваме резултатът по 41. во Отвърля се. Четиридесет и второ. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате проверка ли? Добре. Има някой, който още не е гласувал. Край на гласуването. И резултатът отхвърля се. С един глас. Second part of втората част на Имко 3. Параграф 1 С. По втората част. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Гласувайте, моля. Приема се. Код 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. Наистина, изменението се приема. 47-мо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 48-мо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко едно. За. Против въздържали се, приема се. Деветдесето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 5 за, против, въздържали се. Нека проверим. Гласувайте, моля. Приема се. Култ 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 17. За. Против. Проверка. Гласувайте, моля. Отхвърля се. Аз като статистика съм чех, много обичам думата чек, което значи проверка и затова толкова често я произнасям. Код 21. За, против, въздържали се, Отхвърля се. Изменение 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека проверим. Приема се. 50-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51-во за. Против. Проверяваме. Приема се. Петдесет и трето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Им код 4. За. против, въздържали се, приема се. Петдесет четвърто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 7 за, против,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 въздържали се, отхвърля се. 58. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 23 за против, въздържали се, отхвърля се. Имко 24 за, против, въздържали се, приема се. Имко 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Кут 26 за, против, въздържали се, приема се. Култ 27 за. Против. Въздържали се. Приема. Отвърли се, извинявайте. 28. Култ 28 за. Против. Е, трябва да проверим за Култ 28. Отхвърля се. 29-то. Кул 29-то, да. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 62 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60 за против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. Имко 5 за, против, въздържали се, приема се. Имко 7 за, против, въздържали се, отхвърли се. Имко 8 за, против. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Имко 8. Приема се. Култ 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 35. За. Против. Въздържали се. Приема се. 65-то изменение за. 65-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 64-то за. Против въздържали се, отхвърля се. 67 за. Има а, искане за проверка за 64-то. Гласувайте, моля. Отхвърля се. 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. 68 за против, въздържали се, приема се. 69-то за, против, въздържали се, приема се. Имко 10, втора част, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, извинете 70, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Кул 13 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Still missing. Right. Adopted. Приема се. Култ 14 за. Против. Въздържали се, отхвърля се 19 за. Против. Въздържали се, приема се. 75 за. Против. Въздържали се, приема се. 7-6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Култ 16 ли? Проверка ли искате? Бях убеден, но нищо. Нека направим проверка. Adopted. Приема се. Okay. 83. 83. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 86 за.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 против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 92 за,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 за, против, електронна проверка. It has been rejected. Отхвърля се. 102 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Oh. It looked differently. Различно изглеждаше. Oh, only 10 voices. Only 10 voices. Само 10 гласа so, so. IMCO 13. IMCO, 13. за. Против въздържали се. Приема се. Кул 4. Първа част. За. Против. Uh, abstentions. Въздържали се. Отхвърля се. 104 за. Yes, against. Против. Въздържали се. Приема се. 105 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронно гласуване. We are checking one... Проверяваме 105. Well, the vice chair... Заместник-председателят така го пожела. Леко отхвърлено. Uh, uh, 19. Имко 19 за. Против. Въздържали се. Не, не съм сигурен, така че проверка. Окей, okay, adopted. Имко 20. Приема се имко 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. 106. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 18. За. Против. Приема се. Не. Въздържали се. Приема се. Имко... Не. Извинявайте. 108. За. Против. Против Въздържали се, приема се. 109 за. Въздържали се, приема се. 110 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 111 за. Против въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Имко 26 за,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 въздържали се, приема се. Култ 20 за, против, въздържали се, приема се. 101 за, против, проверка. One oh one. 101. Okay, it has been adopted. Приема се. Uh, 109. 119 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 120 за. Против. Въздържали се. Приема се. 121. Не. 122. За. Против. Въздържали се. Приема се. 123. За. Против. Проверка. Отхвърля се. 124 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 17 за против въздържали се. Приема се кул 32 за против проверка. Rejected. Отхвърля се. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Кул 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. Кул 25 за. Против. Електронна проверка. 25 на Комисията по култура. Adopted. Приема се. Кол 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Now we vote on the draft. И сега по цялото предложение електронно гласуване. Моля гласувайте.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 Преминаване към, преминаваме към гласуване по процедури и практики за изслушвания на комисарите. And we proceed uh, by amendment number... Започваме с второ изменение за против въздържали се, приема се. Трето изменение за. Три. Три. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шест За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Не, не, извинявайте, не. Нека направим проверка. Мисля, че се прие. Но нека проверим. Yes, adopted. Да, приема се. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. изменение Yes. За.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 at amendment, uh, oral amendment number... Осно изменение 3. It has been adopted. Приема се. Uh, amendment 7. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 10 за против, въздържали се, електронна проверка. Number 10, amendment 10, yes. Изменение 10. Adopted. Uh, Приема се 12. Не, не. 15. 15. За. 15. Против. Въздържали се. Приема се. 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19. Не, не, 20. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против,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 Yeah, okay, okay, okay, okay. It has been adopted. Приема се. Oh, yeah, I should have congratulated you. Yes. I congratulate the rapporteur. Поздравявам господин Кавада, който е докладчик.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 Продължаваме. Точка 26 от дневния ред, както и 27 точка. Давам думата на докладчика госпожа Викстрюм. Благодаря, председателю. Радвам се, че нося добри новини на 21 април екипа за преговори по това досие успя да постигне политическо споразумение. Трудно ми е обаче да го обясня, ако останалите в залата говорят заедно с мен. И така, Две години отне този проект, откакто е, дойде предложението на Европейската комисия. Парламентът гласува през февруари миналата година по първата си позиция. След това водихме преговори с съвета и с комисията. Сега се надяваме да можем да ви изпратим финализирания текст в кратки срокове. Това ще даде възможност нашата комисия да гласува а, през юни а, тук. Имаме нужда от писмен превод, след това трябва да бъде видян той от юрист-лингвистите и за това се надяваме второто четене да бъде малко след лятната пауза. Благодаря първо на колегите. Благодаря на вас, които сте е, отпред на подиума. Благодаря на останалите колеги. Благодаря на служителите, отличните служители на Европейския парламент, които работиха много усилено по това сложно досие. Също така искам да благодаря на Европейската комисия за желанието им. Много благодаря също така на председателствата, с които работих по това досие и искам да отбележа своята благодарност към италианското и латвийското председателство най-вече. Италианците наляха основите за заключителното споразумение, а латвийците отново доказаха, че малки нации с представители, които работят много усилено и са пълни с идеи, могат да допринесат за общия европейски проект екипа на председателството положи огромни усилия, за да се стигне до окончателно споразумение. Надявам се парламентът да не ги забрави. Колегите, които следват тази тема, знаят е, сложността на темата. Пакетът е, е съставен от директива, която хармонизира националното законодателство на държавите членки, както и регламент, който управлява системата на запазената марка. Винаги сме искали да запазим и да развиваме тази двойна система. Сега я модернизирахме. Е, реформите означават е, голяма промяна в агенцията, както и много други неща, регистрирането на марките, и е, агенцията. Искаме да създадем една сигурна среда, в която да работи агенцията. За това тя вече ще се нарича Службата за интелектуални права на Европейския съюз, EUIPO. Е, имаме обсерватория, която се управлява от е, тази агенция, където е и базата данни е, за творбите без автор а, и дизайн. В бъдеще се надяваме работата да продължи. А, също така, по а, същество трябва да кажа, че модерните технологии са включени, правим една система, която е ясна и ще отговаря на изискванията на бъдещето. А, също така има хармонизация на това законодателство между държавите членки. Постигнахме най-важната хармонизация в последния триалог след много интензивни преговори с държавите членки. Държавите членки сега са задължени да заложат административни процедури пред своите служби за а, такава марка, за да може да се отменят или регистрират а, такива марки. В някои от държавите членки такава възможност съществува, но в други до сега нямаше такава възможност. Нека да ви дам пример, кога това е полезно. Ако аз кандидатствам за марка, предишните титуляри могат да поискат същото, но могат да го направят само ако имат валидна марка, която вече използват. С новите правила ние правим така, че отмяната като процедура може да върви в същото време, в което върви и процедурата по успорване пред службата. Така могат да се разрешат двата проблема заедно, бързо и ефтино. Разбира се, трябва да е възможно да се обжалва пред съд, но Опростената процедура е нещо, което бе поискано от всички дружества, от всякакви размери, малки, големи, многонационални, във всички държави членки тази положителна промяна в а, а, нашата система за запазена марка вече е настъпила. Трудно убедихме държавите членки, накрая трябваше да им дадем един дълъг период от 7 години, като преходен период, но така ли че процесът стартира. Имаме проблем с системата на марките поради неяснотата как да се подаде заявление а, по отношение на това към какъв клас от стоки принадлежи техния продукт. Това е много технически въпрос, няма да ви давам подробностите, но потребителите според мен ще са много доволни, защото успяхме да договорим преходен период, за да може да се прекрати тази правна несигурност. Успяхме също така да въведем допълнителни гаранционни мерки за свободата на изразяване, художествената свобода, срещу, която е защита срещу неправомерни съдебни дела от притежатели на марки. Разбира се, това не трябва да се използва от фалшификатори или пък други бизнес интереси. Що се отнася до укрепването на интелектуалните права на собственост, Постигнахме съгласие и по сложния въпрос за стоките в транзит. Както знаете, това са стоки, които пътуват между трети страни, но са пренатоварени или натоварени на летище в Съюза. Обикновено стоят на склад там също и Както знаете, има много законна търговия, която е транзитна през Европа, но тази транзитна система се използва също така от фалшификатори, които по този начин успяват да вкарат фалшифицирани продукти в Европейския съюз или да пренасят фалшифицирани продукти към трети страни. Парламентът положи всички усилия, за да гарантира законната търговия и да изпълни международните задължения на Съюза по-специално генеричните лекарства или медицински медикаменти. Обедени сме, че правилата, които одобрихме, няма да предизвикват проблеми за транзита на законна търговия или изобщо търговията с генерични лекарства през Европа към други държави. Зная също така, че ако има някаква, някакво спешно медицинско събитие по света, ние трябва да можем много бързо да предоставим възможност за преминаване през Съюза. Затова съвсем ясно сме посочили как, как се транзитират през Европейския съюз генерични лекарства към трети страни. Фалшифицираните лекарства, които най-вероятно са и смъртоносни или пък а, а, други фалшиви продукти, за тях Нашите органи вече имат по-добри инструменти, за да могат да ги задържат и да се спира такава незаконна търговия. Последното десетилетие имаше много дебати за управлението и най-вече финансирането на агенцията. Агенцията, както голямата част от вас знаят, се самофинансира изцяло посредством таксите, които плащат ползвателите на марки и бе така успешна, че създаде излишък от над 500 милиона евро. Не всеки ден в Европа политик като вас и мен трябва да решава проблем на агенция, която има прекалено много пари. Първата ни стъпка беше да предложим да се понижат таксите, които се използват за ползване на марките. Направихме го, като занижихме таксите за подновяване с, 30, с до 37%. Не може по-низки да бъдат тези такси, защото това ще създаде проблеми за националните системи за марка, тъй като трябва да има разлика все пак между националните такси и европейските такси, защото едните се подават пред една държава, другите пред Съюза. Агенцията трябва да има право също така да разходва 15% от приходите си на или за проекти за сътрудничество с националните агенции. Така ще се насърчава обмена на най-добри практики и изграждане на капацитет на национално ниво. Освен това, постигнахме съгласие агенцията да, да използва до 10% от преходи, приходите си, за да е, помага на държавите членки с разходи, които са пряко свързани с европейски марки, стига разбира се агенцията да продължава да има излишък. Всичко това трябва да е отползва на ползвателите на системата за марки, защото в крайна сметка те са създали този излишък, той е техен. Ако агенцията се окаже в определен момент в дефицит, европейският бюджет ще запълни тази празнина. За да се избегне обаче това, имаме резервен фонд, който е над 200 милиона евро. То ще се създаде. Освен това, ако агенцията продължи да има голям излишък в следващите 5 години или за период от 5 години, тя ще може да прехвърли този излишък в бюджета на Съюза. Трябва да се отбележи, че това е извънредна процедура и няма да бъде постоянна системна редовна процедура. Поради функционирането на европейския бюджет няма да е възможно тези средства да отиват за никакви разходи в Съюза, чисто и просто така ще се намалят вноските на държавите членки. Е, екипът на парламента за, твърдо отстояваше тази позиция, за което съм искрено благодарна. Е, бяха направени различни предложения за разходи, много нахочиви някои от тях, като например да се използва фонда на Агенцията за Европейското чеще в Аликанте или да бъде подпомогнат съдът е, е, по отнош, при избора на е, изпълнителен директор и агенцията и парламента го е, успяха да постигнат присъствието на пълноправен член и негов заместник в управителния съвет на агенцията, което ще гарантира нейния демократичен контрол. контрол що се устан, отнася до избора на изпълнителния директор, успяхме чрез редица разпоредби да гарантираме прозрачност на процедурата и парламента ще има право да изслушва кандидатите по кратък списък. Като цяло съм доволна от постигнатото споразумение. То далеч не е съвършено, но то далеч надхвърля първоначалните цели, които които си бяхме поставили. Опитахме се да защитим интереса на потребителите, потребителите, не за бюрократите, но за всички заинтересовани съвременна е, балансирана система за защита на търговските марки с практическо приложение. Ежегодно се регистрират е, само в Аликанте над 100 хиляди търговски марки. Броя е много по-голям. Това е много важно за Европейския съюз. Не да сътворяваме излишна бюрокрация, само защото можем, но да облегчим живота на бизнеса, на гражданите в целия Европейски съюз, на целия континент. Това е, е проект, който човек с федерална нагласа като мен самата може да оцени като полезен не само за търгов, търговските марки, но и за националните системи. Те ще взаимодействат. Е, както споменах, ще получите не след дълго пълния текст на компромисното предложение. Благодаря на колегите за доверието е, да бъда докладчик по тази тема продължение на три години. Надявам се и дния месец, когато ще гласуваме след триалога, да постигнем широко мнозинство. Ако имате въпроси сега или в бъдеще, съм на разположение. Извинявайте, че отнех толкова време, но това е наистина едно голямо досие, което приключваме в нашата комисия. Така че държах да споделя с вас резултатите и натрупания опит. Благодаря много. Председателят. Благодаря. Благодаря на госпожа Викстрем и за изключително сериозната и прецизна работа. Аз самия бях докладчик в сянка по тези досиета и зная за какво става дума. Колеги, имате ли въпроси и коментари? Мадам, oh, sorry. Заповядайте. Е, аз просто искам да поднеса своите поздравления. Работата бе много трудна и вие се справихте успешно, за което ви благодаря. Uh, so seem... Не виждам да има други желаящи да вземат думата, така че мога само да ви благодаря още веднъж. Комисията иска да вземе думата. Господин Арбо или кой ще бъде? Благодаря, господин председател, уважаеми член евродепутати. Комисията горещо приветства постигнатия резултат от пред, по нашето предложение от март 2013 година. Предложението да се сериозно модернизира и хармонизира правилата относно търговските марки. Новите и балансирани разпоредби не само отговарят на предизвикателството за подправките, фабриките и производството на имитации, но улеснява и регистрацията. Нашата система на търговските марки ще бъде по-модерна, по-достъпна, по-ефективна, което е чудесна новина за конкурентоспособността и ефективността. Това е чудесна новина Комисията ще окаже подкрепа по този въпрос, ни допъл... но това ние ще заявим в свое становище. Горещо благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка за изключително добрата работа. Искрено благодарим. Уверяваме парламента, че комисията в рамките на своята възможност ще се постарае да приключи техническите дейности, така че е, в е, най-скоро време това, този документ да влезе като част от пакет и бъде прият. Председателят, аз също благодаря, не виждам други желаящи да вземат думата, което дава възможност да приключим тази точка от дневния ред и да продължим с точка 28 госпожа Хаутала има думата. Благодаря, господин председателю. Това е обмен на мнения по досия, което на пръв поглед изглежда много специализирано, но съдържа моменти, които заслужават нашето внимание. Вече е ясно, че е, комисията е, по правни въпроси ще даде е, мнение пред Интра за преразглеждане на регламент за борба срещу последици от извън териториално прилагане на законодателство, прието от трети страни и действия, предприяти на основание на това законодателство. Е, името <laughs> дори сочи колко сложна е, е тематиката. Това как което се крие зад заглавието е защита на економическите и финансови интереси на физически и юридически лица срещу последиците от при, извън териториално прилагане на за, чуждо законодателство. В приложението са изброени въпросите мерките като санкциите от е, САЩ, Иран, Либия, акта от 96-та и други актове, свързани с това. Защитата на интересите се отнася до международната търговия и движението на капитали и изходни економически дейности между общността и трети страни. Това означава, че ако съд или сходен орган е постановил решение в разрез с, интересите на физическо или юридическо лице по въпросите посочени в приложението, това решение няма да бъде признато. Какъв е смисълът от това предложение? Регламентът, за който говорим, е променен многократно през годините. Комисията е правил, положила сериозни усилия за това той да стане по-ясен и понятен е, именно за това говорим за преразглеждане и, и санкциите срещу държави като Иран и Либия не влизат в нашите правомощия, но в нашата комисия внимателно следи измененията внасени от комисията. И тук искам да поставя някои въпроси, на които да обърнем внимание. Първо, по същество изглежда комисията прилага актове по делегация, а не актове за изпълнение при е, приложението на регламента. Например, едно лице получава авторизация в, при констатирано несъответствие. Това звучи много специализирано и е така, но факт е, че ние трябва да бъдем много, да бъдем много зорко дали комисията правилно подбира използването на актове по делегация. Това е въпрос, който ще заема своето място в преговорите за бъдещо междуинституционално споразумение предложение за по-добра законотворческа дейност. Е, второ, може да се очаква ние да дадем мнение за техниката за преразглеждане. Правните служби на трите институции не са дали още свое мнение и аз мисля, че се, е, сегашният докладчик Джери Масталка, наш колега, е, с когото аз с радост работя, ако се наложи ние да дадем мнението си като комисия. И Трето, въпроса за правната, правното основание. Пораждат се съмнени дали правното основание на това предложение е правилно подбрано. И е, комисията ИТРЕ поиска от нас становище, защото тук се включват както клаузата за гъвкавост по член 352, така и член 2000 и е, извинявам се, 207 от договор за функциониране на Европейския съюз. Клаузата за гъвкавост се предполага да се приема само когато е, това е необходимо и договорите не дават съответни правомощия. Така че ние трябва внимателно да преценим а, е, правното основание съгласно член 39 от, нашите правил, от нашия правилник. Така че, колеги, искам да чуем мнението ви по с, с, по същество, по правното основание и по техниката на изменение. Благодаря, председателят, благодаря на докладчика. Сега, евентуално, ако имате коментари, имате тази възможност. Yes, yes, yes. Request for the floor. Не виждам желаящи. В такъв случай може да благодарим на госпожа Хаутала за тази важна информация. И стигаме до 29-та точка от нашия дневен ред. Това е размена на мнения относно Европейската гражданска инициатива. Първо давам думата на докладчицата госпожа Кауфман. Благодаря, господин председател. Европейската гражданска инициатива е уникален инструмент за партиципативна демокрация с трансграничен характер. Гражданите на Европейския съюз с 1 милион подписа от минимум 7 държави членки могат да поискат от Европейската комисия да представи законодателно предложение или да оттегли такова. Така или иначе, с този инструмент европейските граждани граждани имат възможност да участват в европейската интеграция. Сега сме в ситуацията, при която след приемането на регламента в 2012 година изминаха вече 3 години на приложение и комисията трябва да даде оценка за действието на този нов правен акт през първите три години. За тази цел комисията представя доклад, който наистина дава добър обзор на първите три години на съществуването на гражданската инициатива. В Европейския парламент че е, в Комисията по конституционни въпроси и петиции осъществихме голямо изслушване с представители на граждански инициативи, които споделиха своя опит с омбудсмана, е, който е, която изготви своя, свой доклад. От научното звено имаме съответен доклад, т.е. имаме широк поглед върху действието на този правен акт и къде евентуално има проблеми. Няма да се впускам в подробности, искам обаче да кажа, че от 2000 2012 година комисията е получила 51 граждански инициативи, но 20 от тях не са били допуснати до регистрация от комисията, т.е. не са били пуснати по каналния ред, което е с 40% се. Все пак не е малко. 31 граждански инициативи са удовлетворявали е, формалните изисквания, но 10 е, от тях са били отеглени от самите инициатори, а 15 е, граждански инициативи са получили, извинявам се, не са получили желания кворум от 1 милион подписа. Тоест, след три години Европейска гражданска инициатива, на практика имаме три успешни граждански инициативи, които получават кворум. Това е правото на, на гласуване, инициативата е един от нас и за спиране на виви секцията три европейски граждански инициативи в момента са в процес на събиране на подписи за спирането на вивисекцията. Другата седмица на 11 май ще имаме изслушване и се предвижда по правилник да отделим внимание на тези граждани, които са вносители. Сега някои въпроси, които смятам да отбележа в становището, както други теми, тази е много сложна и в становището ние няма да можем да вземем отношение по всички моменти. Искам обаче да обърна внимание на онези от тях, които според мен са особено важни за нашата комисия. Един проблем, например, беше, че инициаторите не можеха да представят а, а, инициативите на всички официални езици. Те сами изготвят преводите, а за хора, които работят на обществени начала, това е сериозен проблем. Да събират 20, подписи в 28 държави членки, без да разполагат с инициативата на съответен език. За това ЕКОСОК заявил да подпомогне, да даде, му каже помощ за превода на тези граждански инициативи. Е, смятам, че това е изключително важно и ще го отбележа изрично в своето становище. Имаме проблем от процедурно естество. Има различни изисквания в различните държави членки. Става дума за това какви данни трябва да посочи един европейски гражданин, за да подпише. Аз съм за това да въведем хармонизация и уеднаквяване на процедурата за събиране на подписа. За мен, според мен е достатъчно лицето да заяви самоличността си с име, дата на раждане, място на раждане, гражданство и адрес. Много държави членки продължават да искат да се посочи номер на документ за самоличност, което, за което през последните години това се оказва сериозна пречка представете си, вие сте някъде си, е, и ходите из града и някой казва е, подпишете тук за гражданска инициатива, но си дайте е, номера на документ за самоличност. Много държави членки нямат това изискване, където нещата наистина вървят добре. Мисля, че тази пречка трябва да бъде отстранена в името на улеснение на гражданите и на всички участници в процеса. Друг проблем. Гражданските инициативи е, е, съставляват внасяне на предложение в комисията и комисията казва да, това може да се приеме и регистрираме. И в момента, в който се регистрира е, гражданската инициатива, започват да текат 12-те месеца за събиране на подписи. Тук много неправителствени организатори и инициатори казаха, че това е голям проблем. Е, или ни трябва повече време, да речем 18 месеца за събиране на подписи, за да се подготвим по-добре, или този автоматизъм трябва да се е, отмени, т.е. регистрация започва да тече срока. Аз лично отдавам предпочитание на втория вариант. Защо? Защото докато една гражданска инициатива не знае дали е допусната и регистрирана, не се действа. Хората не знаят е, дали ще правят или нещо или не това. И след регистрация комисията се губи много време, защото има страшно много неща за орга по организацията за събиране на подписи. И не остава време за самото събиране на подписи. И мисля, че гражданските инициативи трябва да решават сами. Добре, регистрирани сме, но започваме да събираме подписи, да речем, след 3 месеца или да, да има друга възможност сами да определят срока. Това ще разреши проблема. Друг аспект, който според мен е много важен. Имаме различно е положението в държавите членки. От кога един европейски граждани нин може да полага подпис, т.е. минимална възраст сега нещата са обвързани с правото на глас за Европейския парламент в Австрия. В моята държава това са 16 години, в другите държави 18 да помислим заедно дали не може да въведем 16 години или да предложим 16 години за всички, защото това е важно послание към европейските младежи за възможността им да участват в предложения към комисията за изграждането на европейския проект. Тук не, не става дума за право на глас в, е, при изборите, няма избирателни списъци или регистър на гласоподавателите. Става дума за подкрепа за предложение, на предложение към комисията и е, един 16 годишен младеж е, напълно е в състояние да се отнесе отговорно и сериозно към това. Един проблем, който е, е сложен поради правния си характер е следният. Е, казах вече, че 40% от внесените граждански инициативи са отхвърлени, защото по мнение на комисията те не могат да бъдат регистрирани, тъй като по принцип поставят въпроси извън правомощията на Европейския съюз или на комисията. А това е, разбира се, важна предпоставка за подаване на е, граждан, Европейската гражданска инициатива. Те нямат за цел решаване на национални или регионални проблеми. Става дума за въпроси, които са от правомощията на Европейската комисия. Но каквато и да е причината, може да се спори дали това е в правомощията на комисията, допускат ли го договорите, да или не. Много инициатори се казаха, че тази обща формула, е използвана от комисията, е, това предложение е явно извън правомощията на комисията, не значи за повечето хора нищо. Хората искат да чуят по-сериозна обосновка и повече по-сериозни, по-сериозна правна подкрепа. Трудно е, но този въпрос е, е, като е, един лаик да преценявате дали това е в правомощията на Европейската комисия или не, наистина е сериозно затруднение. Но трябва да информирам по този въпрос. Мисля, че можем да потърсим решение. От да кажем, онези, които имат идеи за, за европейски инициативи, да получат съответна консултация. И по същество един последен въпрос искам да поставя. Ние проверяваме и разглеждаме приложението на регламента. Мисля, че трябва да кажем е, в определени случаи, на определени места, да преразгледаме и променим регламента на места на базата на натрупания опит. Това е въпрос, който ще поставя в становището си. Не просто да разгледаме нещата, без да предприемаме нищо. Мисля, че ние носим своята отговорност е, за промяна на регламента, така че доброто начало на европейската инициатива да продължи да действа добре чрез нея. В момента има известен риск поради множеството пречки е, гражданската инициатива да не се окаже толкова успешен инструмент, колкото се смяташе в началото. И накрая за сроковете на 15 и 16 юни трябва да разгледаме доклада. 23 юни ще е срока за изменения и на 13 и 14 юли в Страсбург въпросът ще бъде внесен в пленарна зала. Това е което имам да кажа. Извинявайте, че бях толкова пространна. Благодаря. Благодаря. Имате думата, господин Харфела. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Кауфман за това, че така подробно е разгледала регламента за Европейската гражданска инициатива. А, ние, което присъствахме там, а, президента Джискан Дестен, така почти случайно, като че ли включи в първият вариант, думите демокрация за всеобщо участие, парципетивна демокрация. Това понятие бе включено в европейските договори. Но струва ми се също така, че работата е повод за разочарование у мнозина. И главното разочарование за мен, че е много трудно а, да се разбере допустимата на, допустимостта на различните инициативи. Трябва да имате а, експерти по европейско право, за да разберете за какво точно става дума. И мисля, че това е въпрос, а, който трябва да разгледаме заедно. Може би, ако се създаде някаква консултантска служба, която да помага на онези, които искат да започнат някаква инициатива, това би улеснило тяхната работа. Но както разбирам, а, а, нещата не са така ясни, както личи и от това, което госпожа Кавман току-що ни каза. Те трябва да бъдат изяснени. Най-лошото е, ако дадем инструмент на гражданите, а, който да им помогне, така да каже, да се увеличи легитимността на Европейския съюз, а после се окаже, че те не могат да го използват този инструмент. Благодаря. И аз имам допълнителен въпрос във връзка с това. Може би госпожа Кауфман би искала да ми отговори. Дали се взимат под внимание само инициативите, които са регистрирани от комисията? и които са имали достатъчният кворум. Мислите ли, че отказът да бъдат регистрирани подобни инициативи и какви са последиците от един такъв отказ съгласно нашия регламент, защото вие споменахте, че една подобна инициатива изисква доста голяма работа от страна на организаторите, в случая европейските граждани. И следователно, последиците от отказът една инициатива да бъде регистрирана, а, значи, че тази а, работа ще отиде на хаос. А може би представителите на комисията също биха искали да се изкажат по този въпрос. Имате думата. Добър ден, аз съм от Генералния секретарят Мари Кристин Дегоне. Искам най-напред да кажа, че комисията много внимателно следи работата на Европейския парламент и е докладът на господин на, на госпожа Кауфман трябва да кажа, че имате три инициативи е, е, регистрирани от 30, 31, които са предложени. Но мога да кажа, че е, механизмът винаги може да бъде усъвършенстван. Ще имаме изслушване в края на май, както посочи госпожа Кауфман, което ще даде възможност за политически дебат. Ние ще имаме възможност да изслушаме различните страни и да подготвим съобщение по въпроса. Знам, че броят на регистрираните инициативи не е голям. Но а, а, и, наистина регламента а, предвижда редица основания за отгъс от регистрация, а, но фактически а, а, не са използвани всички възможности. Например, не е имало никога инициативи, които са а, а, неприемливи по други причини. Преди всичко става дума за правомощията. А, всички а, граждани могат да задават въпроси и преди да внесат инициативата, вносителите могат да поискат информация а, за това, което трябва да се направи. А, ако добре си спомням, до сега е имало около 15 на въпроси по отношение на а, правомощията. Знам, че е трудно да се обяснява на гражданите точно как действат правомощията и какви са те, а може би тук е необходим малко под педагогически подход. Очевидно в рамките на съществуващия регламент работата би могла да се подобри, но възможно е да се мисли и за модифициране на регламента. Комисията няма да е против това. Свършена е много работа, включително и доклада, становището на Европейския парламент, след което ние може да решим дали е необходимо преразглеждане на парламента. И наред с това решението за делегираните актове, прието на 31 март, ще влезе в сила на средата на юни. То се отнася до преразглеждането на трето приложение, което се отнася до сертификацията. Взех е, предвид това, което каза госпожа Кофман за различните видове уредба в различните страни е, членки и ние ще помислим а, а, как може по- да се улесни сертифицирането, евентуално данните, които се изискват за него, да бъдат а, преразгледани. Председателят, благодаря. Госпожа Кауфман. Благодаря, благодаря и за казаното от комисията. Наистина има неща, които могат да се направят в рамките на регламента, но има и моменти, които налагат промяна на регламента. За това трябва да помислим заедно. В парламентарната комисия по конституционни въпроси също се обсъжда този въпрос и мислим върху общо становище, кои текстове могат да бъдат това, какво от регламента да се преработи. Е, съществува е, Europe Direct, но както чухме от комисията, е, малцина се възползват от тяхната помощ. В комисията АВКО, например, мислим дали към представителство на, европейските, на Европейската комисия да не се създаде един вид информационно бюро по въпроса на Европейската инициатива, така че хората да могат да се обръщат там за съвет и помощ. Разбира се, може да възникне конфликт на интереси. Е, обърнем ли се към комисията, комисията тя решава дали е допустима гражданската инициатива или не така е наистина, но мисля, че може да се помисли, поне аз така смятам, за сериозно подпомагане на европейските граждани. Факт е, че тук трябва да се направи нещо. По вашия въпрос, господин председателю, и повод изказването на госпожа Хаутала, ще кажа следното. Да, наистина, инструментът гражданска инициатива не е референдум в, в общоприятия смисъл на думата. С един милион подписи е, се прави предложения Гражданите казват, ние искаме тази или онази тема да намери място в европейската политика, искаме директива, искаме промяна на директива, е, такива бяха и предложенията от последните три години. Но разбира се, едновременно с това трябва да има свобода на вземане на решения, защото, както знаем, имаме 500 милиона европейски граждани и не може е, автоматично с 1 е, милион подписа да се вземат решения за всички 500 милиона. Всъщност идеята на гражданската инициатива е да започне публичен дебат. Гражданите да помислят и да предложат е, по какво да работим. Ако комисията след изслушването да каже на Европейския парламент, възприемаме идеята или възприемаме определени аспекти от нея и се тръгва към обичайния законодателен процес. Но разбира се, ние като законодателна институция трябва да бъдем в състояние да кажем хубаво, събрали сте един милион подписа, но вашето предложение е, не може да бъде прието поради първо, второ, трето и ние не предлагаме законодателна дейност по този въпрос. Разбира се, ние трябва да запазим тази възможност да, на политическа преценка за такъв и правен акт говорим за да разкрием възможностите между ини, е, ини, е, инициаторите на някои инициативи смятат е, и са недоволни от това, че комисията не е реагирала достатъчно активно на тяхната инициатива. Между колегите има също някои, които са подразнени но сега пък предстои да се изготви доклад по собствена инициатива. Тогава становището на комисията беше, е, че по темата трябва да се работи. Така или иначе, инициаторите трябва да разберат е, как стоят нещата. Това е което исках да кажа. Благодаря. Thank you very much. Благодаря, госпожо Кауфман. И а, сега можем да приключим работата по тази точка от дневния ред. Имаме още една точка. Това са е, разисквания с комисията относно съдебното обучение по гражданско и административно право. Съжалявам, че имаме толкова малко време. Не знам дали ще бъдат преводачите любезни да ни отпуснат 5 минути повече. Допълнително благодаря. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се изкажа по въпроса в рамките на 5 минути. Благодаря на преводачите за тяхното търпение. Мисля, че имаме отлична възможност днес да споделим с комисията информация относно най-новото в съдебното обучение Знаете, знаем, че Европейският парламент и особено вашата комисия отдавна са мощен двигател за подобряване на съдебното обучение. Ние работим усилено първо, за да се идентифицират нуждите, да се създадат възможности и за, за неговото подобряване и за разработване на цялостни стратегии. И, те пилотни проекти по инициатива на парламента, разработени от комисията, са отличен пример в това отношение. Защо е толкова важно съдебното обучение? Защото а, това е, то е стълб на европейската а, съдебна система. Само високо квалифицирани юристи, прокурори и съди могат да прилагат новото законодателство. Знаете, неговия корпус е нарасна значително през последните няколко години. Това въжи особено за трансгранични производства. Значи ние бихме искали да подготвяме 700 хиляди юристи до 2020 година и затова е необходимо сътрудничество с заинтересованите страни на всички равнища. Искам съвсем накратко да ви кажа докъде сме стигнали. Ще споделя няколко цифри, след като комисията работи вече 4 години по тази тема. Искам също така да споделя с вас някои слабости, които на които трябва да се обърне внимание. Как измерваме е, направеното до сега? Това винаги е труден въпрос. Трябва да събираме данни и необходимният механизъм, който в крайна сметка да ни предостави надежна информация, без да натоварваме прекалено онези, които са заети с съдебното обучение – през последните няколко години, след съобщението на комисията, имаме 210 е, хиляди участници, които са били обучени. Най-новите цифри са от 2013 година. 90 е, хиляди е, юристи са получили подготовка по нови законодателства или пък законодателството на други страни членки. Тези цифри са насърчителни. Тоест, вървим в правилната посока, за да стигнем до цифрата 700 хиляди юристи, обучени в рамките на 20 години. Имаме, както виждате, много по-голям брой участници и също така подобряваме механизма за събиране на данни. Интересно е също така да се посочи, че има много крещащи различия, различия в нивото на участие от различните страни членки. От също така различия какви представители на юридическата професия участват. Особено когато става дума за прокурорите, участието е, е много активно. Това се дължи и на Европейската мрежа за правно обучение. Е, за адвокатите мисля, че може още повече да се направи, а също така и тук има много големи разлики в участието между различните е, страни членки. Същото се отнася и до съдебните изпълнители и съдебните служители. И там има големи разлики в участието от различните страни. За да се разясняват подробностите на европейското право. Сега само един от 20 съдя изпълнители е получил съдебно обучение по тази програма. Опитваме се също така да привлечеме повече съдебни служители в рамките на нашите финансови възможности. Имаме много интересен инструмент за електронно обучение за съдебни служители, нещо, което несъмнено ще помогне на по-нататъчната ни работата. Гражданското право а, винаги е било една от централните теми на съдебното обучение, тъй като в рамките на гражданското право се приемат а, голям обем от нови законодателни актове. И тук цифрите показват, че нещата вървят добре. Сега съвсем накратко да кажа какво възнамеряваме да подобрим в нашата работа. Най-напред възнамеряваме да се увеличат средствата. Финансирането е много важно, защото имаме много добри проекти, но е трудно те да се изпълняват с недостатъчно средства през, от 2014 до 2020 32% средствата ще отидат за съдебно обучение, което е увеличение е с сравнение с предишния период. Нещо, миналата, което направихме за първи път миналата година, обявихме търг специално за съдебно обучение. И сега правим оценка на резултатите от този първи търг и, и трябва да кажа, че а, е, а, е, получихме много висококачествени а, е, оферти, а, които ще използваме през едните години. А, разпространението на информация е много важно. Имаме много хуб, добър електронен портал за електронно правосъдие ще го направим още по-лесно достъпен за онези, които искат да намерят там информация. Важно е да поддържаме постоянно диалог с заинтересованите страни. Необходимо е активното ангажиране на онези, които работят в съдебната система, за да успее нашата работа. Това също е свързано с плодотворния диалог. Знам, че много набързо а, преминах по всичките теми, но искам да се впиша във времето, което разполагаме. Значи нещата върват добре, но не трябва да сме самодоволни. Е, има още много, което може да се направи по отношение на финансирането, по отношение на улесняването на диалога а, и ангажиране на всички заинтересовани страни. Очакваме да работим с експертите по съдебно обучение и по-нататък. Искам още един път да благодаря на вашата комисия и за подкрепата, която оказва на съдебното обучение. Ще продължим да работим а, и за напред. А, голям част от европейските юристи да бъдат, получат преподготовка, което ще подпомогне взаимното доверие между различните съдебни системи в страните членки. Благодаря ви. Имаме 3 минути на разположение госпожа Рагнар. Благодаря, господин председател. Съвсем набързичко. Има ли голяма разлика или значима разлика между участието в обучението между държав... представители на страните, които са особено пострадали от кризите, кризата с сериозно ограничение на персонала. Не говоря за съдиите, но за съдебния персонал. Има ли разлика между страните в криза и страните, които не са в криза? Е, Благодаря, госпожо Кауфман. Ще ви отговоря на немски. Да, има разлика по отношение на ограниченията в бюджета в държавите членки, засегнати от кризата, казват своята дума. Ние имаме, разбира се, европейско финансиране, което е много важно за тези държави членки. Не мога да кажа, че има драматични разлики, но все пак, когато става дума да се правят търпят економии, като че ли мерките за обучение са първите, които се орязват. Е, е, поне това е нашата констатация може би трябва да се помисли да дадем едно рамо с европейски средства. Въпросът не беше от госпожа Кауфман, но от госпожа Регнер да коригираме. Така или иначе, благодаря ви за представянето и за свършената работа в тази област. Благодаря за разпространените документи. Така че имаме храна за размисъл по тази презентация, дори след като приключим заседанието. Благодаря, че ни отделихте внимание. Последното съобщение, което имам да направя, е, че следващото ни заседание ще бъде на 15 и 16 юни. Така че благодаря на всички за участието. Довиждане и приятен обяд!